Председателя на комисията по, на председатели на комисии ме информира, че няма възражения, които да са повдигнати за двете препоръки на комисията Юри по делегиран акт. Ако в рамките на 24, час, 24 часа нито една а, група не е против тази препоръка, препоръката ще бъде одобрена. В обратния случай това ще бъде гласувано. Препоръката може да намерите на интернет сайта на пленарното ни заседание.